So, meine Damen und Herren, wir beginnen mit der... Уважаеми дами и господа, заемете местата си. Имаме няколко точки в днешния дневен ред. На първо място Съюза на иновациите, Европа след кризата. Докладчик е Юдит Меркис. Има и няколко докладчици в сянка, но госпожа Меркес има думата най-напред. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Съюза на иновациите е една от седемте основни програми на Европейския съюз. Тя е двигател на иновацието и метод за справяне с предизвикателствата на този век, сред които са застаряващото население, недостига на енергетика, прехода към използването на възобновяваните енергийни източници, зависимостта от суровините а, и транспорта. Има и много други предизвикателства, сред които са изменението на климата, което е и най-голямото предизвикателство. Какъв е пътя за излизане от кризата? Как можем да поощрим растежа и създаването на работни места? Иновацията обикновенно се разглежда като един триумвират. Това е един триъгълник на знанието, научно-изследователската дейност, участието на институциите и дружествата. Искам, не искам този триъгълник да го превръщаме в квадрат, обаче това триединство е много важно, но му липсва един основен елемент. И това е елемента, който е двигател на иновациите, а това, този липсващ елемент е именно гражданството. Защото ако гражданите не приемат иновациите, няма да бъде постигнато нищо. За това трябва да се съсредоточим върху това, което искат гражданите. Те са на първо място. Именно това исках да кажа най-напред. Иновация, която се основава на исканията на гражданите. Съюза на е, иновациите, както вече сме казвали и преди, се нуждае от нов инструментариум партньорството за иновации в Европейския съюз. Но ще оставя тази тема за края, защото този инструмент е замислен да подпомага стратегията. Той не е стратегията сама по себе си. Новата стратегия на Европейския съюз е, ще се заеме с въпросите и предизвикателствата, които вълнуват обществото. Ние вече проведохме а, първо заседание на докладчиците в Сянка по време на пленарното заседание, в, по време на заседанието в а, Страсбург. Откри, откроени бяха някои нови елементи, социалната иновация, въвеждането на стандарти и осигуряването на финансови средства за иновациите. Това са основните теми, които пораждат загриженост. Социалната иновация. Какво представлява тя? Тя няма определен етикет, така да се каже. Всъщност това не е някаква мащабна философия. Тя представлява нещо много конкретно, което съдържа конкретни стъпки, за да стигнем до 2020 година и действия, които ще предприемем, за да поощрим иновацията. Социалната иновация е нещо важно, но е изключително важно в същото време в Съюза на иновациите да дадем точно определение на социалната иновация. Естествено, че а, можем и да тълкуваме това понятие, но каква е същината? Това процес ли е? Или може би това са методи за промяна на поведението? твърде дълго време за нас иновацията бе някакъв продукт, едно изделие, резултат от изследвания. А е изключително важно да започнем да възприемаме иновацията като един процес, способен да подпомогне обществото при справянето с предизвикателствата. Много повече, отколкото един прекрасен продукт. Защото ние, именно използването, начина на употреба на изделието, на процеса са много важни за обществото. Ще ви дам един пример. Енергоспестяването. Много иновации има в тази област, но колко от тях се използват от малките и средни предприятия, чиято основна дейност не е енергоспестяването, а в същото време те биха желали да го постигнат. Така че би трябвало да поощрим а, тези иновационни а, процеси и връзката им с а, дружествата и в ежедневието на хората и на предприятията. Много е важно, според мен, да си дадем сметка, че а, промишлената политика и иновационният съюз се припокриват промишлената политика, индустриалната политика и иновациите са взаимосвързани. Има и такова препокриване с а, ерата на цифровизацията, програмата за това, също така ефективността в единния пазар. Ако ми позволите, ще кажа нещо и за единния пазар, за общия пазар. Когато разговаряте с предприятията и ги попитате какво ги притеснява най-много, те ще ви кажат, че това е единния пазар. Имам много примери на изключително иновативни малки предприятия, неспособни да изнасят в чужбина, именно поради изискванията за сертификация, издаването на сертификати, патенти, данъчно облагане и т.н., но и поради разликите в здравеопазването. Именно поради това тези новаторски продукти не могат да бъдат внедрени на други пазари. Затова е изключително важно да отдадем дължимото на единния пазар и способността му да подпомогне иновационния съюз. Това не става само като се предоставят субсидии, а, и се подкрепят партньорските взаимоотношения. Необходимо е да, се, да има и стимули за малките и средните и по-големите предприятия на единния пазар. Затова призовавам и голяма част от колегите ми а, подпомагат именно и подкрепят тази идея за обединяване а, стиковане на политиките в Европейския съюз и а, изграждане на този единен пазар. Разбира се, поведението на властите е много важно, затова трябва да се разгледат и въпросите на обществените поръчки. Определено тази тема е изключително важна като двигател за иновациите. Системата на патентите също така ще спомена а, една добра система за европейски патенти а, би била основен двигател на иновациите, особено по отношение на малките и средните предприятия. Защото бихме могли да облегчим много а, административната тежест. В миналото сте сме казвали, че около 3% от брутния вътрешен продукт се разходва за научно-изследователска дейност. Най-вече научно-изследователска, научно-развойна дейност – Господин комисарът, е, госпожа комисарът вече каза, че тя иска да постигнем конкретни резултати, но какви резултати? Резултати с оглед на изделията или процесите? За това би трябвало ние да си разработим точна система от показатели. Позволете ми преди да приключа пак е, да спомена ролята на регионите. Те са от изключително значение за развитието и на иновацията, тъй като те стоят много близо до производствените дружества, до научно-изследователските институти. А, и според мен следва да обърнем внимание и на начините за поощряване на тяхното участие Всъщност не бях точно като казах, че ще приключа, защото ще спомена нещо за иновационните партньорства и как да финансираме иновационната дейност. Дали ще се придържаме към старите начини на работа, които сме използвали в миналото? А, именно, тук не искам да преувеличавам нещата, но според мен 10-20 фонда има, които финансират малките и средните предприятия. А имаме региони, които чакат на опашка на вратата на Европейския съюз за финансиране. Ще ми се да упростим процедурите, защото упростяването е добро решение. Затова аз призовавам за работа на едно гише. Какво имам предвид? Да предоставим услуги в Европейския съюз, така, защото предприемачите да не се налага да знаят точно към кой фонд да се обърнат за отпускане на средства, а да знаят, че може би ще получа средства от Европейския съюз и за това ми трябва само да натисна звънеца на Европейския съюз и те вече ще ме насочат към точния а, фонд. И да им намерим подходящите партньори. Ето това имам аз, когато казвам, че трябва процедурите да са на едно гише. Не да обединим всичко в един фонд, а просто да осигурим услуга и вече потребителят да не трябва да се ориентира сам към а, кой фонд да се обръща. Има колеги, които в момента работят по преработка на системата за финансиране, за да подкрепим иновацията чрез субсидии. Но бихме могли да преминем и към, към някаква система на а, бонуси, на премиране или някаква друга разновидност, но това е ключа към развитието и на иновациите. Затова ви призовавам заедно с мен да помислите кое решение ще сработи. И в заключение, партньорствата за иновация в Европа. Да, това е един нов инструментариум. Или може би е стар. Зададох въпрос на комисаря. Помолих за доразвитие на темата за европейските партньорства по линия на иновациите. И попитах, е ли това старо вино в нова бъчва? Аз не знам дали на английски въобще има такъв израз или е... Но комисарят ми отговори, да, да, това е а, старо вино в нови бъчви, но всъщност стара методология с ново име. Тя изисква по-тясно сътрудничество, по-големи взаимни усилия. Но каква е управленската структура, кои са елементите, кое ще сработи по-добре, остава големия въпрос. Защото аз подкрепям новото винаги. Но е наложително да се запознаем по-добре с тези иновативни инвестиционни партньорства, партньорството в областта на иновацията и да намерим точното решение. Вече бе прията резолюция за партньорството по линия на иновациите. Вече сме предложили две възможности за тези партньорства – не мисля, че трябва да изготвяме един много дълъг списък с предложения за партньорските отношения, особено като имаме предвид, че не знаем точно как ще проработи. Нека да видим какви ще са резултатите от пилотните проекти. Но ако се придържаме към един много дълъг списък за такива партньорства, пристъпваме към фрагментиране – и няма да се справим с всички предизвикателства по финансирането. Много ви благодаря. Обедена съм, а, че ще имаме цяла поредица и слушвания в парламента. Те ще бъдат интересни. Ще чуем мненията на всички основни заинтересовани лица и очаквам някои нови идеи да чуя. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Меркис, за това, че започнахте дискусията. Господин Тузновски. Благодаря, господин председателю. Ще взема повод от е, казаното от докладчика, тъй като аз съм е, контрадокладчик от групата на консерваторите. И за мен тази е, дискусия е от основно значение, тъй като новаторството, несъмнено, е едно от най-важните средства за стимулиране на процесите в економиката в Европейския съюз. Трябва да признаем, че процесите на въвеждане на иновации в Европейския съюз са много по-дълги от тези в Штатите или в успешно развиващите се економически системи в Азия. Когато говорим за иновации, трябва да имаме предвид не само техническите аспекти, но и онези аспекти, които изброи докладчикът. И мисля, че именно този общ мащабен подход е правилният. бих искал да се спра на три конкретни въпроса. Първо, докладчикът вече спомена това, а именно обществените поръчки. Това е много сериозно средство за стимулиране на растежа, с което разполагаме. Риторичен е въпросът дали трябва да възприемем изрични цели, които да са универсално приложими. Аз съм против този подход, тъй като според мен, ако възприемем стриктни правила, това ще спъне постигането на резултати в програмата. Това може да се превърне в бариера за осъществяване на новаторските намерения на регионите. Внезапно те ще се сблъскат с необходимостта да спазват строги, негъвкави правила. И те ще се превърнат е, в пречка за новаторската дейност. Ние, напротив, бихме искали да ускорим процеса на е, въвеждане на иновации, като е, резултатите от научните изследвания въвеждаме своевременно в практиката. Следващият въпрос който повдигнах и по време на дискусията, с контрадокладчиците, е свързана с финансовата страна на новаторството. Уверен съм, че тук е необходима много пространна дискусия. Финансирането с цел ускоряване на новаторските процеси е темата на деня, така да се каже. И тук отново имаме много тясна връзка с научните изследвания. Пак ще направя а, сравнение с Съединените щати. Европа използва система от фондове, но а, специално фонда, който използваме за тази цел, не е толкова гъвкав, колкото би трябвало да бъде. Той е доста обременен бюрократично. И мисля, че трябва да потърсим други механизми, дали нови емисии на облигации или други начини в подкрепа на научните изследвания и на а, науката а, с социална насоченост. Не бива да се страхуваме от тези високорискови инвестиции. Смятам, че трябва да проявим максимална гъвкавост а, в иновационния цикъл, тъй като в крайна сметка целта ни е резултатите от научните изследвания да стигнат до реалния живот. Бихме искали да претворим на практика максимален обем от нови познания. И за това е, приветствам тази дискусия. Смятам, че тя ще бъде много е, полезна. От друга страна не бива да се изражда в философско разискване. Трябва да останем прагматично настроени. Трябва да видим какви възможности съществуват за премахване на пречките, които често пъти е, са причина процесът на въвеждане на иновации в Европа да е много по-дълъг, отколкото където и да е другаде по света. Благодаря за вниманието. Благодаря и за бележките, които чух. Gracias, señor presidente. Como ponente de... Госпожа Крочет. Благодаря, господин председателю. Като докладчик за Комисията по култура по този въпрос, искам най-напред да благодаря на госпожа Меркис, защото нейните предложения са много амбициозни. Говорим за тема от ключово значение за економическото и културно развитие на Европейския съюз. Несъмнено Съюзът за иновациите е, е в центъра на е, програмата за 2020 година. Той е голямо предизвикателство за Европа. Той ще предопредели нашето бъдеще. В Комисията по култура изготвихме становището си за много кратко време но го направихме, защото е, преценихме, че е редно да включим тук и под темата за образование и обучение. мисля, че е, нашето становище трябва да бъде заето предвид. Госпожа Меркис ме увери, че ще се съобрази с нашите основни насоки и аз ще се спра на три от тях. Най-напред иновацията трябва да се възприема като много общо понятие, широко понятие. То се отнася до цялата економика, а не само до технологията и производството. Новаторството трябва да бъде въплатено в целия процес, от оригиналната идея до крайния продукт. Новаторството върви ръка за ръка с познанията. Нуждаем се от нови модели, от по-гъвкави модели, модели с повече участие във всички а, отрасли и подотрасли. Например, а, отраслите свързани с творческа дейност. Те имат много голям иноваторски потенциал. трябва да направим европейска мрежа на университети а, с високи постижения, където се стимулира движението. Нуждаем се от истинско европейско научно-изследователско пространство. А, където и се разгръща новаторския потенциал. Както госпожа Меркис каза, регионите са по-близо и до гражданите, и до дружествата. И сега повече от всякога. За съжаление сме свидетели на а, съкръщение на финансовите средства в образователната сфера из цяла Европа. А ако продължаваме така да съкръщаваме, никога Европа няма да стигне, постигне целите в стратегията Европа за 2020 година. Искам да коментирам и това, което каза госпожа Меркис за гражданите за факта, че гражданите стоят в центъра на целия този процес. Напълно съм съгласна с тази постановка, но за да се превърне тя в успех, трябва да имаме предвид един възлов момент. При дружествата е по-различно, но повечето граждани не са наясно с концепциите на новаторството. Той е далеч от тях. Всичко това трябва да им бъде разяснено. Трябва да направим така, че те участват в процесите на иновации. Трябва да имат доверие в тези процеси. Всъщност хората трябва да разберат ние какво правим от началото до края на този процес също така, много интересно бе казаното от госпожа Меркис за социална иновация. Да, трябва да знаем точно какво имаме предвид, споменавайки това понятие, но според мен социална иновация означава борба с бедността, усъвършенстване на образованието и обучението, борба с отпадането в училище. Това са все въпроси, по които работим в Комисията по култура. Становището на нашата комисия е изготвено, скоро ще го получите и се надявам, че ще го вземете предвид. Господин Хаджи Маркакис. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на госпожа Меркис за нейното изказване и искам да подчертая, че сътрудничеството ни с нея имаше силен положителен заряд. Госпожа комисарят определя тази тема като приоритет и това е много положително колегите а, тук присъстваха, когато тя направи разлика между иновации и научни изследвания и между различните категории а, иновации и научни изследвания. Всъщност, не бива да се прави изкуствено разделение. Иновациите вървят ръка за ръка с научните изследвания трябва да се внедряват научните идеи, така че да се стига до конкретни резултати и продукти накрая. Европейският съюз изостава в сравнение с САЩ и Китай. И затова иновациите трябва да имат неотменнимо място в бъдещите ни програми. Разбирам, че партньорствата за иновации могат да бъдат допълнителен механизъм – а, и има различни подходи към тях поради съкръщенията на финансови средства в Европа. Но все пак тези партньорства се вписват в цялата верига на иновационния процес. По различните програми, ако погледнем какво става, 30% от проектите са с участие на предприятията. Така беше преди, а в, в седмата рамкова програма процентът е 25%. Има социални въпроси, образование, движение. Това са изключително важни сфери. Социалното измерение – е споменато девет пъти в доклада на госпожа Меркис. Това ясно очертава посоката, в която се движим. Как да финансираме осъществяването на важните идеи? Мисля, че няма друга възможност, особено като се имат предвид и рисковете. А, наистина трябва да вървим по този път, който бе очертан – Искам да се спра тук на скайп. Скайп е част от Европейската програма за иновации ЦИП. да се подкрепят иновациите чрез ЦИП е наистина много важно. Скайп е един от тези продукти и той предизвика революция в информационните и комуникационни технологии. Това е пътят, по който трябва да вървим и е, мисля, че трябва да създадем механизъм за финансиране, при който да се поделят рисковете. Е, този механизъм трябва и да се доразвие. Е, тази концепция може да ни предложи много. Е, защото хората, които създават новаторските предложения, научават как да излязат на пазара. Естествено, трябва да има и система на бонуси, защото това стимулира новаторството. С други думи, само нези, които предлагат новаторски продукти, ще получават бонуса. Това е стимул, върху който трябва да наблегнем. Ако няма възможност да се печели от новаторство, това би било пречка а, освен това, трябва да отчитаме, когато няма печалба, как да се поема риска. Има редица проблеми, които се поставят във връзка с финансирането. Но искам да обърна внимание на нещо друго, конкурсите за предложения, за проекти, както и конкурсите за и, и търговете за обществени поръчки. Тук има доста големи разлики е, в сравнение с Штатите и Китай. А възможности има. Мисля, че трябва да съсредоточим вниманието си върху основните теми, върху основните рубрики. Технологии за съхраняване. Нещо изключително важно, където изоставаме от Япония. Е, възобновяеми енергийни източници, е, електромобили, това са неща, върху които трябва да обърнем особено внимание. Така че, основните ми послания са система от бонуси, финансов механизъм, с споделен риск и най-сетне две-три основни теми в сферата на новаторството, върху които да съсредоточим вниманието си. Господин Ланге, благодаря. Искам да се спра на ролята на предприятията в иновационните програми. Предприятията могат да финансират новаторските разработки и е, техните възможности дори са по-големи, отколкото е, възможностите на различните фондове и програми, които ние създаваме. Но истински важното е да определим стратегически цели е, за развитието си в Европа. И да преценим къде трябва да инвестираме, къде трябва да надградим постиженията си и да станем по-конкурентоспособни в глобален мащаб. Нуждаем се от цели. Това не е застъпено в достатъчна степен в съобщението на комисията. Значи, нуждаем се от определене на онези аспекти, върху които ще наблегнем стратегически. Стратегически план трябва да преценим къде новаторството е особено необходимо европейски проекти, но те трябва да бъдат регионални и особено насочени към малките и средните предприятия. Механизмът за поемане на риск не е пригоден към потребностите на тези предприятия. Вярно е обаче, че трябва нашата работа да бъде по-целенасочена и смятам, че трябва да е, преценим заедно структурните политики и иновациите, да видим връзките между тях и разбира се е, да вземем предвид структурите на мрежите и да инвестираме в иновациите там, където те са свързани с мрежовите структури и мрежовата инфраструктура. В Долна Саксония имаме много интересни примери и начини за финансиране на новаторски разработки, особено в университетите когато тези университети работят на научно-изследователското поле, т.е. включени са в някаква мрежова инфраструктура. Аз съм убеден, че не само бизнесмените трябва да играят ролята на двигател в иновационния процес. Мисля, че работниците и служителите имат какво да предложат в този процес. И там е възможно да се стимулира участието на трудещите се при колективните трудови преговори, при колективното трудово договаряне. Може да се дадат стимули за определени продукти, за по-новаторски продукти, които засилват позициите на съответното дружество на пазара и, разбира се, носят съответни предимства и ползи на трудещите се. Господин Ламбертс, първо искам да кажа, че е, голяма част от чутото е много полезно. Е, и искам е, да се изкажа в подкрепа е, на господ... казаното от господин Хацимар Какис. Ние би трябвало да даваме тласък, да играем ролята на теглич и да отпушим тесните места трябва да използваме необходимите фондове. Знаем, че рисковия капитал в Европа не е, винаги е, е там, където е необходим. IESF е e частна инициатива, но тук може да се проведе връзка и с обществените фондове. Е, както каза господин Лангис, е, трябва връзката да се осъществи от е, регионалната политика и регионалните политики. Също така трябва да вземем предвид ролята на инвестиционния фонд и по този начин да стимулираме използването на рисковия капитал. Необходимо ще ни бъде време, за да се изравнят изравни Европейският съюз с щатите. Това е посоката. Обаче, трябва да а, отпушим и тесните места. А, казах това а, и на срещата с контрадокладчиците. Проблема тук са стандартите. Стандартите е, могат да бъдат голяма пречка за иновациите. При електромобилите – ако се затворим в собствените си граници в Европа, останалите страни в света ще създадат стандартите за електромобили преди ние да сме разбрали това. Затова бих призовал към бързо създаване на стандарти трябва а, да а, се стремим към оценка много добър в това отношение. Ако искате да създадете идеалния стандарт, това ще ви отнеме безкрайно много време. Трябва да създадете работещ стандарт. Сега, а, кои фактори могат да изиграят ролята на двигател на теглич. Трябва някой да тегли иновацията в Европа, поне така е било до сега ние стимулираме новаторството в Европа чрез нормативна уредба, чрез създаване на стандарти. За това може да се съжалява, някои може би го приветстват, но по този начин вървят иновациите в Европа. И в този смисъл искам да проведа връзката с иновациите, ориентирани към резултати. Не мисля, че трябва да изпадаме в този капан. За всеки силус да предписваме конкретни резултати. Защото тогава а, бюрокрацията стана безкрайна и крайна сметка кои сме ние да задаваме такива а, конкретни резултати за постигане. Мисля, че резултатите трябва да бъдат ориентирани към големите трудности в обществото. Енергийна ефективност, остаряването. Тук могат а, да се зададат а, някакви цели, а, някакви цифри, а, да се каже колко време може да се очаква, че хората ще живеят достойно а, на стара възраст. И мисля, че тук нашата комисия трябва да има водеща роля. Защото когато а, разискваме големите промени в обществото, а, аз се сещам, например, за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. А, енергийна ефективност. В тези аспекти нашата комисия като че ли е в отбранителна позиция. Казваме, трябва да внимаваме, не трябва да бъдем свръхамбициозни, защото другите страни в света не вървят толкова бързо, колкото на нас не се иска. Това го разбирам. Но разбирам, че ако се прицелваме в а, ниско поставена мишена и резултатът ни ще е такъв. А някои страни са си поставили доста високи цели. Целите може да не ги направим задължителни. А в Китай, когато се зададат цели, хората си знаят, че в някакъв момент трябва да ги постигнат. Това, което казвам с други думи е следното. Вижте мачовете между Барса и Реал. Ако играете отбранително, това не е най-добрия подход. Не ви гарантира най-добрия резултат. Мисля, че ние трябва да се стремим към роля на лидери. Европа има своята индустриална база и тук съм съгласен с вас. Ако имаме такава индустриална база, не е време да се отказваме от водещата си роля в промишлеността. Просто трябва да се стремим към глобална лидерска роля. И в това отношение, в този смисъл, мисля, трябва да сме много по-амбициозни, отколкото сега. Някой път а, имам усещането, че комисията ИТРЕ а, слага спирачките. Ние играем в отбрана. А всъщност ние трябва да стимулираме иновациите. За това бих призовал всички колеги от различните политически групи да си зададат по-високи амбиции, да бъдат смели. И в този смисъл бих тълкувал а, понятието иновации, ориентирани към резултати. Резултати в смисъл на резултати за големите обществени промени, а не дребнави резултати този смисъл правя връзка с това, което каза господин Тосеновски за обществените поръчки. Това е един теглич, който е много мощен. 70% от средствата, които се дават по такива проекти от брутния вътрешен продукт, се реализират в рамките на обществени поръчки. Сега, както са правилата, само 3% от обществените разходи като дял от брутния вътрешен продукт отговарят на критериите. Сега, следващата година ще има преразглеждане на правилата за обществените поръчки и трябва да настояваме критериите да бъдат разхлабени. Не съм съгласен с вас, господин Тосеновски. Трябва да искаме задължителни цели. Защото иначе а, стандартите се определят от изоставащите. Когато определяте стандартите, трябва да дадете предимство на новаторски настроените хора, на онези, които изработват най-високотехнологичните, най-новаторски продукти. Те трябва да имат предимство. А иначе сега ние защитаваме изоставащите. Вижте, аз съм либерално настроен. Шумпетър го е казал. А, унищожителна градивност. Такъв е живота. А, има дружества, които са просто длъжни да изчезнат от пазара. Винаги става дума за избор. Когато сте в отбранителна позиция, вие пречите на новите играчи да се появят на пазар. Това ме притеснява. И сега няколко по-ограничени коментар. Партньорствата за иновации, да. Единствено от едно се е, притеснявам. Там правителствените управля... управляващите структури не трябва да бъдат огромни. Не огромни комитети, които постигат решенията си с консенсус. Що се отнася до връзката между социално и промишлено, социалната иновация, според мен, е свързана с начина на организиране на живота. Понякога се нуждаем от технология, друг път от определена организация и бизнес модел, някой път и от съчетания между двете. Някой път е хубаво да се създава нова технология, обаче да я превърнете в продукт, годен за ползване от хората, е трудно. И тук е връзката с социалното. Социалната иновация участие, според мен, не означава да си изобретяваме нещо за социалния живот, а да привличаме хората в промяна на процеса на живота, в начина на живот. А, ето това са а, бележките, които исках да направя по този въпрос. Благодаря. Сега може би е ред и аз да се включа. Още пет е, имена имам в списъка, ни остават 10 минути. Единственият начин всички да се изкажат е като свиете изказванията си, господин Есъл Рой. Благодаря. Да, ще говоря не повече от 5 минути. Подкрепям госпожа Меркес в подхода и несъмнено трябва да подобри начин, подобрим начина а, на работата ни в иновативната сфера, като привлечем хората а, едно гъвкаво прилагане на Лисабонския дневен ред. Не сме отбелязали значим напредък. И затова нещата трябва да се подобрят. Така че аз доста се съмнявам дали наистина тези водещи а, структури ще бъдат ефективни. Това, което се питаме, какво ново предлагаме тук във вашите доклади. Вие сте описали десетки инициативи и всички тези инициативи а, са не, а, тясно свързани с бюрокрация. Да, аз намирам истинската стойност на доклада на госпожа Меркис и тя е в това да се опитва опит, опитаме да насърчим иновацията по едни новаторски начини. Да се съсредоточим върху съществуващите регламенти, които да бъдат усъвършенствани, да използваме 6 или 7 регионални а, фонда. Така, така че ако правим такава, такива нововведения, трябва да го направим по начин, по който да бъде задължителен. Нашата комисия ИТРА ням не бива да играе мека роля, точно обратното. Второто, на което искам да се спра, господин Чадзимар Какис говори за начина по който трябва да се направи дълбочинен анализ на използването на регионалните фондове, къде да се използва научно-изследователска работа. Ето е една област за синергизъм, за обединяване на а, потенциала. И на последно място. Комисията по регионални въпроси трябва също да се включи Харесах и това, което се говори за обслужването на едно гише. Обаче, това, което според мен е важно, а то съществува в последната версия на доклада ви. Какво трябва да се промени в сегашните регламенти? Определяте области на сътрудничество и ние сме готови да ви подкрепим отлично свършена работа. Благодаря господин председател, господин Проди. Аз ще бъда докладчик в Сянка в Комисията по околна среда, затова този доклад много силно ме интересува. И накратко, смятам, че трябва да въведем огромни, значими промени, тъй като нашата цивилизация се нуждае от вътрешно прилагане на концепцията, че природните ресурси са ограничени и, над, и също земята има граници в поглъщане на тези ресурси. Тоест, нужна е една културна, цивилизационна промяна, така че освен а, материалните неща, ние оценяваме и социалния и човешки капитал, тъй като те са част от благата, които трябва да признаем, че са важни. И тъй като ако оптимизираме тези два аспекта, тогава ще намалим натиска върху потреблението на материални ресурси, а също ще гарантираме положение, при което нашата цивилизация бележи прогрес. И аз се смятам, че всъщност това трябва да бъде подхода, който да приемем в областта на научно-развойната дейност. Това е, ще бъде един дългосрочен подход. Това не бива да го забравяме, ако сме решени да намерим правилния път в нашите усилия в областта на иновацията и научно-изследователската дейност. Мятам, че е изключително важно всички комисии, които изработват становища подходят сериозно към това, тъй като е нужно да направим една културна крачка напред. Благодаря. Госпожа Кавалио. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Меркис за работния документ, за коментарите. Аз съм запозната и с съобщението на комисията Съюз на иновациите. Много добър документ, много правилно третиране на проблемите на иновацията, като сбор от образование, научно-изследователска работа, подобряване на условията. Съгласна съм и с широката дефиниция на иновация, говорим и за социална иновация. Смятам, че регионалната иновация е изключително важна институционната иновация, най-вече в обществените услуги. Трябва да се възползваме от реструктурирането, което в момента става в областта на обществените услуги поради кризата и това е една възможност за иновации, използване на нови технологии в обществените услуги. Извинете. Аз обаче бих препоръчала документа малко по-добре да балансира отделните видове иновации. По мое мнение, а, да се постави по-силно ударение върху промишлената иновация. Инов... Съюза на за иновация трябва да почива върху конкурентоспособността на а, индустриалните сектори в един глобализиран свят, а, инвестиции, които да насърчават тази конкурентоспособност, да дават възможност за по-голям експорт в глобален мащаб. Мисля, че трябва да дадем възможност на се появяват нови промишлени сектори, но трябва да обърнем и много внимание на къде вървим. Ако видим а, а, така дъската с постижения, изготвена от комисията, а, ще видим, че първият ни сектор е машин, е, автомобилостроенето, а след това производства, различни производства трябва да укрепим лидерската си роля, като адаптираме тези сектори към една ситуация, при която ресурсите да се използват по-ефективно, тъй като те са изключително важни за износа на Европейския съюз в глобален мащаб. Благодаря много. Благодаря. Извинявам се, казва председателя, но изпуснах господа Сартори, докладчик в Сянка. Да, като докладчик в Сянка за НП, аз участвах в на 24 ноември в срещата с тук, сегашния докладчик и както казаха и други а, колеги, аз приветствам свършената работа и от комисията, и от докладчика, а, тъй като тя наистина е положително отлична работа. Аз планирам да се съсредоточа най-вече на тези неща, които за мен са най-важни. Първо, смятам, че темата иновация, както и в миналото, се е случвало с други стратегически важни въпроси, е една хоризонтална тема, и е вградена във всички, залегнала е във всички директиви и регламенти на Европейския съюз. Но е много важно тя да бъде е, извадена на светло. С други думи, да се опитаме с обратна дата да я попълним с повече съдържание. Тоест, това, което трябва да направим е да гарантираме, че от днес нататък всичко, което произвеждаме в Европа, е включва в себе си елемента иновация, новаторство. Това е първото. Второ, по тази конкретна наша инициатива, аз съм съгласна с е, вече направеното, като, да, например, научно-изследователска работа за иновативността в е, публичните услуги и администрация. Друго, с което съм съгласна е и които планирам, по което планирам да работя е обслужването на едно гише, тъй като съм 100% съгласна, че това е изключително тясно свързано с снижаване на бюрокрацията. А бюрокрацията е един огромен проблем в Европейския съюз, бумагщината, особено при средните и малки предприятия. Те нямат ресурси, с които да погълнат цялата тази и да се да си пробият път в цялата тази бюрокрация. Затова, разработвайки обслужването на едно гише, е много важна задача. Друго. Европа се нужда да си поставя цели не само да защити, за закрила на интелектуалната собственост, но и да предаде едно послание а, относно тези патентовани идеи, търговски марки и дизайн, е, и дизайни. Много нещо е свързано, но не е достатъчно доведено до знанието на публиката, на, на обществото. Е, като имаме предвид доклада тази сутрин, някои колеги, които говориха преди мен, може би трябваше да бъдат малко по-кратки, да не философстват толкова и да не отнемат чак толкова време, колкото някои отнеха, а всъщност сега напуснаха залата. И последното, което искам да кажа, се отнася до обществените поръчки. Тук също, в тази област, мятам, че е важно всеки път, когато дискутираме темата обществени поръчки, тук заимствам от една директива. Тоест, тук също да се вгради елемента иновация. Т.е. иновацията да, сна, да стане основна нишка и да не обръщаме внимание на модни, актуални, а на важни въпроси, свързани с иновацията, например зелена енергия, интелигентна енергия, безопасност, здравеопазване. Всичко, всички тези области се нуждаят от новаторски инжекции. Мисля, че това ще е много полезно. И от името на моята група аз ви уверявам, че ще направя всичко по силите си, заедно с другите колеги, да помогнем на докладчицата в нейната работа. Благодаря, господин Оди. Благодаря. В това досие на мен най-вече ми липсват дефиниции. Когато говорим за научни изследвания и иновации, какво е едното и какво е другото? Генерал Дегол казваше, не ни трябват изследователи, а хора, които намират. Затова има необходимост от дефиниции. На второ място е, липсва една голяма глава е, в е, това съобщение. Иновациите в околната среда. Говорихме за индустрията, за економиката, за социалната сфера, но това, което ми липсва е големия дял новаторски постижения в околната среда, особено с оглед а, а, така оскъдността на ресурсите. Трето, иновации в обществения сектор. Аз съм от държава членка, която е внесла много новаторски идеи а, в администрацията, в публичната сфера. И за това много сме внимателни с иновациите в административната сфера. И последно наблюдение което искам да споделя с нашия докладчик. В е, е, синтеза на Европейската комисия в първите четири точки е, се говори за, или по-точно се намеква за отношенията с държавите членки. Би трябвало да приобщим националните парламентаристи, защото ако не експлуатираме а, връзката а, меж, с националните парламенти, може да се стигне до липса на разнообразие. Би трябвало да вземем предвид и Комитет на регионите и неговото становище с оглед на това многообразие. Госпожа Херцог. Аз ще бъда изключително кратка. По време на, бю... на дебата за бюджета видяхме колко не, склонни, не са склонни е, делегатите да подкрепят иновацията в тази област. и всичко това в контекста на затягане на коланите. Мисля, че това е едно погрешно послание. То а иновацията трябва да стане част от политиката на общността. И ние трябва да измерваме, да какво правят националните правителства, тяхната дейност и каква е успеваемостта. Не можем да кажем, че Европейския съюз получава средства, пък след това не ги използва. Тоест трябва да изискваме тези изследвания, тези измервания да бъдат много стриктни. И да не забравяме, отново подчертавам, държавите членки. А, благодаря. Сега, може би, комисията накратко преди докладчицата. Моля ви, бъдете кратък, ще съм благодарен. Аз виждам, че няма време. Първо искам да благодаря на госпожа Меркис, докладчика, за много добре свършената работа и участието на всички докладчици в Сянке. Съжалявам, че само ще подчертая три неща. Първо, както казаха някои оратори, господин Ламберт, трябва да сме изключително амбициозни. Тоест това, което наричаме спешно новаторство. Аз а, смятам, че не сме го подходили правилно. Това го каза и госпожа Сартори. Това, което каза госпожа Сартори, да стане основна нишка иновацията в различните политики, здравеопазване, образование, регионална политика. Много ясно бе казано в тази, с този стремеж към амбициозност, не бива да забравяме, че трябва да подхождаме с интелигентен подход като отделяме необходимите ресурси от нашия бюджет, да не трябва да вземаме погрешни решения относно разпределението на ресурси, като имаме предвид какво е финансовото положение. Сега искам да подчертая и придаваната важност от страна на комисията на обществените поръчки. Тук различни възгледи бяха изразени, но мисля, че комисията е на мнение, че там съществува огромен потенциал, който трябва да бъде експлуатиран в контекста на новаторството. Искам да уверя госпожа Меркис, що се отнася до някои нейни съмнения за партньорствата в областта на иновациите. тя много правилно каза, ние имаме вече пилотно инициатива, ние приветстваме участието на парламента в така най-активен вид, защото от това ще зависи как ще просъществуват тези партньорства, как ще бъдат управлявани, какви резултати ще има, кого ще включат и колко фактора ще включиш. Комисията ще ви изпрати документи, с които да ви помогне да си изясните тези неща. Но моля ви, участвайте активно в нашите пилотни инициативи. И на последно, да пак почти последно, още две неща – ние приветстваме идеите изразения от господин е, Чаци Маркакис за механизмите за даване на бонус. Те ще бъдат полезни. Аз ще са, е, с удоволствие ще чуя от него още някои е, и от цялата комисия възгледи в тази област. И още нещо за партньорствата, за които говори господин Меркис. Партньорствата не са замислени като нов инструмент, те не са замислени като нов а, източник на финансиране. Това е един процес а, на една форма, която ще интегрира в себе си този нов а, подход. Така че цялата верига от иновативни елементи да бъде включена, така както тук се говори големите предизвикателства пред самите граждани. Т.е. това не е нов инструмент и не е нова финансова рамка. Още много неща бих казала, но виждам, че няма време. Благодаря ви много. Ние сме на разположение на докладчика и на останалите а, членове на парламента. Благодаря за вашите бележки и за това, че бяхте така кратка. Госпожа Меркис, така бихте ли желали да споменете нещо, моля ви, но също бъдете кратко. Много кратко ще реагирам, макар че толкова много бе казано. Разбира се, че нашата цел е със звездите. И аз се а, надявам, че ще ги стигнем. Ако стигнем а, и Луната, още по-добре. Аз съм изцяло съгласна с всички колеги, които призоваха за най-висша форма на амбиция. И аз подкреп, подкрепям изцяло тази амбиция господ... и подкрепям господин Ламберт. Да, нека не сме в дефанзивна позиция, нека да не сме само в отбранителна позиция. Аз с, с цялото си сърце а, ви подкрепям. Нека бъдем не офензивни, но поне да се стремим към едни огромни стъпки напред. Да, Госпожа Мади каза, че трябва да а, насърчим високите постижения. Аз а, а, приветствам това становище. Много е важно да обърнем повече внимание на това. Да, трябва да огледаме всички инструменти. И аз съм малко тревожна, че а, тук големите обществени обществени предизвикателства някак си остават в страни, а това трябва да е част от съюза на иновативността. Да, той трябва да излезе на иновативността, трябва да минава като червена нишка във всички сфери, във всички инструменти, така че те да бъдат така настроени, че да насърчават новаторството. И всички програми трябва да бъдат променени в този дух на следващо място обществените поръчки, те заслужават още по-голямо внимание. Аз се радвам много, че 8 други комисии са подали заявка за становище. Това дава възможност всички да се включат, да бъдем инклюзивни а, в контекста а, на единния пазар. Сега и по финансирането, и тук работим, така че иновацията да бъде движеща сила и може би да реформираме системата. Този а, наш съюз на иновациите трябва да бъде насочен към преодоляване на предизвикателствата, към повече изобретателност, а, включително и в областта на предизвикателствата от обществен характер. Аз напомням на колегите ми, че в а, нашата резолюция ние много ясно заявихме, че интелиг... Е, интелигентността на ресурсите е най-висшият е, принцип в всякакъв вид иновативни а, е, инициативи и партньорства. Аз а, участвам с, очаквам с нетърпение да работя с различните колеги по отделните въпроси, към които, за които аз имам пълна подкрепа. Благодаря. Много благодаря. С това приключваме този въпрос и сега минаваме към гласуване. Най-напред ще гласуваме доклада на господин Маринеско. Това е инициативата за финансиране на световно и европейско равнище. Моля да си погледнете списъка за гласуване. Първи компромис, който е за, против, въздържали се. Седмо изменение за, против, приема се. Седми. Седмо изменение. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Втора част за, против, въздържали се. Осмо за, против, въздържали се. Ще направим проверка за номер 8. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Това, което остава втора част на 22, за, против, всъщност е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. По 24 имаме устно изменение за. Приема се. 23. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против. Проверка. Правим проверка на втората част. Е НП с повече. Един човек в повече имаме от страна на е НП. Край. И окончателни резултати. Приема се. 26. За включително и устното изменение, против въздържали се, отхвърля се. 27 се отхвърля, четвърта е компромис, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 30 и едно. 30. Казва председателя. За, против, въздържали се, приема се. 33. За, против, въздържали се, приема се. 34. За, против. 34 гласуваме. Gegenstimmen. За 34 против, въздържали се, отхвърля се. 35 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против. Проверка на електронно гласуване, начало, край на гласуването. Приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40. Господин Жател. Ще ми се да проверя дали 38 бе прието с устното изменение. внесено е устно изменение. 38 без устно изменение. Казва председателя. So, can I read the oral amendment? А, твърде късно е, казва председателя. Твърде късно е внесено устното изменение. Аз съобщих, че гласуваме 38. Не споменах устното изменение. Никой не отбеляза това. Така или иначе, господин председател, ние сме против това устно изменение. И при това положение няма шанс. Една от групите възрази срещу измененията. 38 се отхвърля, 40. 40 без устно изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. 41. Проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 40 на две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Сега имаме два, две разделни гласувания. По 43 два пъти ще гласуваме разделно. Първия, първата част за против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за против, въздържали се, Отхвърля се. Втори път ще гласуваме разделно. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Край на гласуването и според мен, се приема. Поздравления, това беше. Минаваме на следващата точка. Това е точка номер 9. Господин Турмес има процедурно предложение. Нямахме възможност да гласуваме, но има проблем, свързан с вътрешните правила. Ние нямаме правила, какво да правим, дали се приема устно предложение или не. По време на а, срещата на координаторите пак не беше ясно и на секретарята не му става ясно. Искам да повторя, аз сгреших а устните а, изменения могат да бъдат насени по време на заседание. Ако една от групите възрази, тогава не може да се гласува. Нека сега преминем към девета точка. Разполагате с копие на списъка за гласуване. Докладчик е Франциско Вагнер. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Номер 8 за. Всъщност трябва да гласуваме номер 6, казва председателя. Кой е за? Гласуваме номер 6. Против? Въздържали се?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 Първата част е обхваната от компромиса, всъщност гласуваме втора част за, против, въздържали се, приема се, трета част за, против, въздържали се, приема се също. 20. За, против, проверка, 20, начало на гласуването, край на гласуването. Е НП, София. Твърде. Много бяха в е НП, но се приема. 21. За, против, въздържали се, приема се. 22. За, против, Електронна проверка на 22. Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет и две. Отново да гласуваме. Прегласуваме 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис. Електронна проверка правим на 28. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Шести компромис за, против, въздържали се. Приема се 30 за, против, въздържали се. Приема се.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 Начало на гласуването. Край на гласуването. Окончателният резултат сочи, че е прият. Поздравление, уважаеми колеги! Последното гласуване е преди коледа бе това специално събитие – Ако господин Ланге дойде, можем да направим две извънредни заседания, но моля не напускайте залата, продължаваме своята работа. И така минаваме към следващата точка в днешния дневен ред, номер 10. Отношения между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив. Госпожа Ниблер има думата.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 Vorsitzender, wir warten noch zwei Minuten, bis es ruhiger geworden ist. Einverstanden. Господин председател, нека изчакаме две минути, казва госпожа Ниблер, докато всички отихнат. It is, is it possible? Може ли, уважаеми колеги, казва председателя, господин Бресина и някои други, мога ли да ви помоля да спрете дебатите, за да продължим с работата си. Като че ли е невъзможно това да стане. Bye bye. No, that's not sense to show you. It's the form of discipline. They come too late, they talk,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 Благодаря, господин председател. Мисля, че мога да започна. Госпожа Ниблер има думата. Колеги, за мен е удоволствие да ви запозная с проекто становището си за отношенията на Европейския съюз с съвета за сътрудничество в Персийския залив. Няколко общи бележки. Много съм благодарна за това, че АФЕТ решиха да предприемат тази инициатива за доклада, посветен изрично на отношенията между Европейския съюз и страните, намиращи се в Персийския залив. Стратегически погледнато, това е много важна тема за Европейския съюз и е много добре, че АФЕЦ подели тази инициатива. Тя е важна и за нас. Можем да откроим тези теми, които са от особено значение за нашата комисия и са отразени в това проекто становище. Три области съм обхванала от значение за нас сътрудничество с съвета в областта на енергетиката. Разбира се също така сътрудничество в промишлената сфера, особено по отношение на суровините и научно-изследователската работа и иновациите. Що се отнася до енергетиката? Смятам, че въпроса за изкопаемите горева, които разбира се намират, се намират в Персийския залив, са много важни за сигурността и безопасността на енергийните доставки. Е, са важни нашите отношения с държавите, които се явяват снабдители на тези суровини. Необходимо е да има прозрачност по ценообразуването на нефта. А, това е подчертано в проекто становището. Важно е разнообразяването на енергийните източници. Там се крие огромен а, потенциал. Това е свързано и с а, природния газ. Преди няколко месеца посетихме Катар и някои други държави на арабския полуостров. Посетихме различни платформи там а, за втечнен газ и за износа на този а, природен газ. А, много е важно за нас да обсъдим дали тези тръбопроводи е, е, ще бъдат е, използвани. И това съм засегнала в становището по темата разнообразяване на източниците на енергия. Шесте страни в Персийския залив също така много активно работят по линия на възобновяемите енергийни източници. Трябва да а, засилим сътрудничеството между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив, да оползотворим всички възможности, които съществуват, като например възможности за инвестиции и т.н. нататък. А, от наша гледна точка енергетиката е много важна тема. втората област от значение за нашите партньорски отношения е промишлеността и суровините. Тук проследяваме начините за отмяна на различните пречки за търговия, подписването на споразумение за свободна търговия. Редица години вече се работи за постигането на споразумения за свободна търговия с страните от залева, но нищо не е постигнато все още. Крайно време е да бъде постигнат резултат и да използваме всички възможности за това. И най-накрая научно-изследователската дейност и иновациите. Господин Рубик бе част от делегацията при това наше пътуване. И в този регион няма никакви знания по този въпрос, което много ни очуди. Е, интересно е да се проследи какви възможности има за студенти. Посетихме няколко университета в Катар и там никой не знаеше за различните възможности, които е, съществуват за студентски обмен. Важно е за нас да предоставяме информация за тези възможности, да могат студентите да идват на дългосрочен обмен в Европейския съюз. Съществуват възможности за сътрудничество между Европа и този регион в областта на научно-изследователската дейност и въобще в академичната дейност. Има възможности да се разработват е, новаторски технологии в региона, например като изграждане на технологични паркове. За съжаление, присъствието на Европа не е така видимо, както бихме искали да бъде в този регион. Като европейци ние имаме само един представител в Саудитска Арабия и той отговаря за целия регион – а Саудитска Арабия се явява нещо като големия брат сред тези държави, сред които са Ковейт, Бахрейн и някои други. Именно за това е важно да се опитаме да направим а, своето присъствие по-видимо и по-осезаемо и в по-малките държави в а, региона на Персийския залив. Това са основните въпроси е, по темата сътрудничество с съвета за сътрудничество в Персийския залив, енергетика, иновациите, промишлеността. Това засяга това проект становище и аз очаквам и съм готова да включа всякакви други идеи, които имате. Благодаря. Някой желая ли да вземе думата? Господин Рубих. Той е докладчик в Сянка. Да, и аз искам да благодаря на Ангелика, тъй като а, тя бе начало на делегацията. Мисля, че докладът много е насоките е, искам е, да кажа, че би било добре да се осъществи е, тази препоръка за разширяване представителството в страните от Персийския залив в дипломатическата служба, която сега се изгражда. Трябва да бъде отчетена тази потребност от посолства на Европейския съюз във всички тези страни. Това ще позволи да се реализират економии. Но представителството на Европейския съюз трябва да е, е предпоставка за по-нататъчните отношения. Сега по отношение на въглеродните емисии, е, е, на производството на газ и петрол, тук имаме много важни интереси, за това трябва да се стимулират научните изследвания, не само по отношение на съхранението, химическите горива, е, са тема, по която трябва да се работи. Имаме различни технически възможности. Е, поставили сме си цели. Е, би трябвало да проучваме тези въпроси за емисиите на въглероден блок и си химическите горива. Как те могат да бъдат впрегнати в технологичните процеси? И това трябва да стане неразделна част от промишленото производство. Е, има е, съвет е, по научните изследвания, отпускат се стипендии. много важно е да го знаят университетите на място. Би трябвало да укрепим наистина сътрудничеството между университетите. Това е прекрасен повод да го направим. на 6 и 7 декември е, е, ще бъде е, проведен голям конгрес, свързан с петрола в Катар. И може би е добре да помислим за присъствие на това събитие. Някой от нашата комисия да го посети. Благодаря. Друг желая ли да а, вземе думата? Това е прекрасно, значи прекрасен е докладът и никой не желае да добавя нищо. Иска ли да отговори госпожа Ниблер? Да. По повод казаното от господин Рубих, искам най-напред да му благодаря. Може би Пол ще внесе изменение. Аз не засегнах всички въпроси, които се третират в доклада. Да, за Конгреса свързан с петрола, може би е добре е, някой от нашата комисия да иде. Не непременно аз, но ако някой има желание, би било е, добре е, да бъде представена е, комисията. Не зная дали и изпълнителната комисия ще бъде представена, но е добре да е, питаме дали някой иска от нашата комисия и дали е възможно да се организира а, такова пътуване, а, защото а, става дума за следващата седмица, а не поправя се ораторът. А, а, говорим за следващата година. А, добре, тогава може би а, поне координатор да присъства. Някой от комисията е добре да присъства. Ще намерим решение помежду си. No, no, no, not me, you know. It's, it's, it's um, Nikolaus time. Yeah? Danke. Wir, nehmen, wir nehmen den Gedanken mit auf. Председателят. Много добре. Записваме си това предложение е, за следващите е, дискусии. Знаете е, до коя дата се внасят изменения. Благодаря ви. Искате да се изкажете ли? 8 декември. Е, до тази дата се внасят изменения. Ако някой иска да изготви изменение, трябва да го направи бързо, за да можем да се справим с измененията до коледа. Следваща точка от дневния ред. Микрофонът не е включен. За съжаление е изключен микрофонът на оратора. Следваща точка от дневния ред. Туризмът. Господин Хаджим Маркакис ще вземе думата. А, това е шега така с лош привкус. Не, не. Вижте, за щастие приближава коледната вакансия. Драги колеги, темата за туризма се е, третира в нашата комисия, което може би ще очуди някой, но един от комисарите, е, който отговаря е, за тази тема, господин Таяни, е включи в дневния ред и то основателно. От влизането в сил на Лисабонския договор, туризмът е неразделна част от европейските политики. Европо... Европейският съюз има е, нови е, правомощия във връзка с туризма е, става дума преди всичко за правомощие да се оказва помощ на държавите членки, но това не е всичко. Година след година констатираме, че е, Европа е, е първата по значение туристическа дестинация в света, а туризмът е трета по значение социално-економическа дейност в Съюза. Цифрите са впечатляващи. Добавя се към това и фактът, че туризмът, както и обществото, се развива и че е, трябва да бъде адаптиран към социалните изменения. Задача наша тук в Европейския е, парламент е много внимателно да четем е, предложенията на Европейската комисия, евентуално да ги критикуваме. Някои следователи смятат, че Европа е все още една промишлена зона, обаче тя скоро ще се превърне в промишлен музей, който ще привлича туристи. 40% от всички туристи в света идват в Европа. От Китай, Индия, Бразилия и от Русия идват голям брой туристи, като тези цифри растат непрекъснато. Така че туристическата индустрия в Европа има огромен потенциал. Всъщност, предприятията, които работят в тази сфера, са най-вече малки и средни. Това може да бъде предимство. предимство, което подпомага постигането напредък. Е, ние имаме географски предимства, имаме и политически предимства, имаме единен пазар, който създава надежна, солидна, стабилна среда за работещите в туристическия бранш. Например, един холандски турист лесно може да стигне до страна с малко повече слънце е, и е, да знае какво може да очаква като стандарт и обслужване. Това е много добре, защото имаме е, именно единния пазар. Но туризмът има своя динамика и смятам, че има много сфери, в които можем да постигнем по-нататъчни подобрения и развитие. Най-напред гастрономията европейците все повече проявяват интерес към начина на хранене. Те искат да живеят здравословно, искат да се хранят качествено. след това трябва да вземем предвид демографското развитие. все повече стават възрастните хора, които пътуват. Значи, тук ключова дума е мобилност и тук провеждам връзка с предишната тема. Имаме нужда от новаторство и в тази сфера. Нуждаем се от иновации, от партньорства за иновации. Защото продължителността на живота ще бъде с две години по-дълга и хората трябва да живеят добре. Туризмът с здравни или медицински цели. Тук има много голям потенциал в Европейския съюз и то не само в Средиземноморския басейн. Всеки използва свободното си време, за да се погрижи за себе си. Всеки от нас от, от известна възраст нататък редовно посещава лекарските кабинети. Е, защо да не направим това между е, две заседания на комисията ИТРЕ и на друга комисия, за да е, не изпадаме в капана на стреса, а след това да планираме почивка в Испания или в Австрия? може да си вземете един много хубав хотел в хубав район на, Австрия и там да се подложите на пълен медицински преглед. И да съчетаете е, медицинския преглед с почивка. Сега, ако а, продължите да давате а, повече лични данни за а, себе си, а, ще трябва а, да внимаваме, за да не си създадем проблеми с защитата на личните данни. Не, вижте, искам да отправя едно послание. Е, хотелското обслужване все повече се свързва с а, е, така здравните стремежи на хората, стремежите за тяхното здраве. А, е, създали сме а, директива а, за движението на пациентите, а, тя сега е на второ четене и сме създали основата така че тези здравни услуги да се признават от здравните каси. Създаваме нови възможности, които предлагаме на туристите следователно. Но за тази цел ни е необходим етикет за качество. Знаем е, сините знамена, които се поставят на е, плажовете, които са особено чисти и с много добри качества. По същия начин можем да подходим към медицинския, така да се каже, туризъм. Можем да измислим син кръст, който да показва, че е, е, в е, място, където отивате е, на почивка, има медицински център с високо качество. Примерно. Един син кръста за център по талосотерапия, три кръста за високо качество. Много възможности имаме. Знаем, че Предлагането ще бъде на ниво 4 милиарда евро в следващите години, така че трябва да осигурим високо качество. Комисарите Дали и Таяни мислят по тези въпроси. Мислят, че ние трябва да им окажем помощ като им подскажем добри предложения, добри идеи. Сега още един въпрос, може би по-отрицателен. Движението по пътищата и а, е, туристите, които загиват в пътно-транспортни пътешествия. Правилата за движение по пътищата не са еднакви навсякъде в Европа. И а, е, когато а, е, стане ПТП, а, може да се стигне до тежки проблеми а, поради липсата на еднообразни правила. Тази част от доклада е предмет на вниманието на Комисията по транспорта например, да се определят правилата за предимство при преминаване на кръгови движения. Когато имате инцидент, не са с един е, и същи цвят сигналните знаци, които поставяте. Е, е, правилата наистина са различни. Когато има инциденти и пътно-транспортни происшествия, се нуждаем от известно еднообразие на правилата, за да улесним пътуващите. Е, така е, слагам началото на дебата. Очаквам вашия принос. Е, ще имаме проект на становище януари. В Итре ще гласуваме февруари, а през април месец пленарно заседание. Благодаря за това, че ме изслушахте. Благодаря. Госпожа Риера Мадурел. Благодаря, господин председателю, тъй като това е първи обмен на становища искам да споделя някои свои идеи, които според мен са важни. Господин Хаджи Маркакис е напълно прав според мен. Вказаното по съобщението на комисията. Туризмата туризмът генерира над 5% от брутния вътрешен продукт на държавите членки. В моята страна този дял е дори 8%, 9,7 милиона работни места и над 1 милион са предприятията заети в сектора. Какво може да допринесе нашата комисия? към работата по досието. Мисля, че нашата комисия е длъжна да се спре в детайли на необходимите мерки за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия. Трябва да се настоява най-вече на високото качество на услугите, предлагани от тях. И трябва да се настоява върху необходимостта от обучение. трябва да се проведе връзка между нуждите на бранша и предлаганото обучение. Трябва да се стимулира научно-изследователската дейност, ако искаме да бъдем конкурентоспособни не само от към цени, но и от към качество. Трябва да се стимулират научните изследвания в научно-техническите аспекти на туризма. Това е аспект с голям потенциал, който вече води до много добри резултати. И също така, както каза господин Хаджи Маркакис, трябва да настояваме на необходимостта от новаторска култура в сектора. И освен това да поставим акцента върху а, общностните действия. Това в името на три цели. Първо, да се вземат предвид съществуващите познания, второ да се стимулира трансфера на технологии, за да могат предприятията да застанат в по-благоприятни позиции на пазара, да бъдат по-конкурентоспособни и трето, за да се разпространяват най-добрите примери от практиката в туристическия бранш, за да се съчетае предлагането с търсенето и да се развият туристическите възможности. Създаването на технологична платформа, предлагано от комисията, е препоръчително. Това е добра идея, но мисля, че трябва да се поразшири функционирането на тази платформа. С други думи, не трябва да се ограничаваме с това, което предлага комисията. Смятаме, че трябва да разширим възможностите на тази технологична платформа и тя трябва да отразява всички аспекти на научно-изследователската и новаторска дейност. Също така е добре да се засегнат някои допълнителни елементи в доклада. Най-напред трябва да бъде анализиран приносът, който може да даде самият бранш за постигане на определените цели, в частност тази за енергийна ефективност. И второ, трябва да се използват всички възможности, които днес ни предлага Лисабонския договор, и да се анализира отражението на приеманите от нас норми върху дейността на бранша. Ще имаме възможност да говорим по-подробно по темата, но исках да направя а, поне а, тези а, първи коментари като докладчик в сянка. Благодаря, госпожа Ниглер. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика най-напред за въведението. Много съм удовлетворена от доклада и смятам, че е важно да разглеждаме този, тези въпроси за насърчаване на туризма в Европа, защото туризмът е изключително важен економически фактор за Европейския съюз и за нас би било добре да помислим как да изработим стратегически политики в този сектор. Така, какво можем да направим? Какви политики биха могли да бъдат прияти за насърчаване на туризма? И аз мисля, че от политическа гледна точка е много важно да създадем а, а, ня... така да е, повишим привлекателността на този економически сектор туризма. Тук стана дума и за служителите, за човешкия фактор. Много е важно да признаваме професионалните квалификации между различните държави. Ако господин Хаджимер как включи и това, ще бъде добре или да вземе предвид въпросите, свързани с директивата за работното време, тъй като сектора на туризма за, за него е важно да се дефинира това и да се универсализира на базата на директивата за работното време въпросите за качеството на услугата и за квалификациите на персонала, особено в контекста на услугите, които се предоставят и в здравния сектор, ако се свърже с това. Тоест, тук виждам възможност да се а, по, търси известна гъвкавост. В щатите има туристически данък, който за мен е нещо не е особено приятно, дори дразнещо. А тук трябва да се види какъв е какво е влиянието върху о, о, сектора на броя на туристите. В Штатите знаем, че броя спадна, а, но от гледна точка на този данък за един турист може да не е много, но когато цяло семейство трябва да плаща данъка, сумата вече може да бъде непосилна. Ако се мисли за въвеждане на такава такса, такъв данък в Европа, трябва да проучим влиянието и върху туристическия сектор на щатите в случая. Благодаря. Благодаря. Други? Да, колега. Благодаря, че ми давате думата. Искам да благодаря на нашия колега за а, неговото изказване. И аз бях изненадан, че нашата комисия се занимава с тази тема. Нашата основна тема е промишлеността, но няма лошо, тъй като темата е важна, засяга всички ни. Благодаря също на преждеговорившия, защото а, а, беше казано вече това, което а, исках да кажа. Туризмът с медицински цели трябва да бъде насочен към хармонизиране на вътрешните отношения в Съюза. Тук имаме възможности и като услуга предлагаме нещо уникално в света. Значи, може да се използва Бълнеологичният туризъм. А, тук имаме а, специфики, особено в някои държави членки, които не съществуват другаде. Е, нали, и раз... Също така имаме и християнски традиции, е, в сферата на културата имаме традиции. Не знам как да се изкажа в това отношение. Трябва да имаме повече реклама, да, да, да разгласяваме възможностите си. Европа може да предложи много на света. Нека да се опитаме да хармонизираме качеството на обслужването. Това би било прекрасно. Господин Хаджи Макакис. Благодаря. Ще поема от последната бележка на последния оратор. Вярно е, че обединявайки се в тази област държавите членки успяха да се зададат един пазар. Но мисля, че тук маркетинга трябва да се подобри а, в контекста на това, че Европейския съюз е една единна дестинация. Ако вземем пример за Германия, местния данък за туристите. Хората плащат такъв данък в курортите, в балнеоложките центрове. Но още твърде малко време е минало, за да можем да го а, оценим и може наистина да се базираме на опита на САЩ. Мисля, че това, което уврежда туризма са неодавнашните мерки за сигурност. А ние като европейци се възползваме от това, защото много потенциални туристи за щатите идват в Европа. И още веднъж искам да благодаря за коментарите. Няма други желаящи да се изкажат. Приключваме този, тази точка от дневния ред. Проекто доклада през януари, крайен срок за изменения февруари. И идваме до следващата точка. Тя е насрочена за 11.30 посещение на белгийския министър на туризъм, но аз сега ще прекъсна и в 11.30 се надявам да не бъда един единствен в залата, защото ще е много неприятно за министъра да а, се изправи срещу празна зала. Така че надявам се след като отидете на кафе или където и да било, да се върнете тук точно в 11.30. Уважаеми колеги, дами и господа, приветствам тези от вас, които намериха време да се върнат. За мен е удоволствие да приветствам господин Пол Манят, министър на енергийната политика и политиката относно климата на Белгия Днешното заседание съвпада с много други, за съжаление. Сега ще ви помоля да направите изявление пред колегите, които са тук. Благодаря. Благодаря, е, госпожи и господа, драги колеги. Благодаря за многобройното ви присъствие тук е, за първата равносметка на Белгийското председателство по отношение на енергетиката вие на 12 юли е, е, любезно ме поканихте на програмен дебат. Тогава ви запознах с приоритетите на председателството. Днес искам да се отчета е, пред вас. Това по-скоро е след отчет защото, или, или предварителен отчет, тъй като знаете, че утре ще има съвет по енергетика и е, заключенията ще бъдат. Е, ще бъдат готови а, утре. Нямам а, още яснота а, по окончателните решения, които ще бъдат взети, но поне мога да ви запозная с насоките. Преди да започна, искам да се спра на момента, в който се намираме, за инерцията, за която говорихме през юли. Искам да кажа няколко дни. Нямахме много а, значима законодателна програма. А, такова нещо не може да се каже, но беше а, важно председателството а, с оглед дебата върху енергетиката и предходните и следващите години. А, при френското председателство постигнахме съгласие а, по пакета енергетика климат и а, очертахме така общата визия с 10 годишен хоризонт. След това а, през 2009 година внасяхме все повече яснота и разсъждавахме в две посоки. От една страна за конкретния начин за постигане на целите, които сме си поставили за 2020 година, как да направим така, че тези цели да не са абстрактни цифри, а да се превърнат в конкретни резултати. И е, от друга страна, как да продължим е, дебата е, с оглед на времето след 2020 година и да мислим вече за 2030 година. Е, мисля, че ние се възползвахме от сравнителното спокойствие е, в законотворческата сфера, за да се посветим на тези основополагащи разисквания е, за визията в краткосрочен план 10 години и в дългосрочен план. Всъщност Европейският съвет реши на 4 февруари да проведе специално заседание изцяло посветено за пръв път на въпросите на енергетиката. И това е доказателство, че се намираме в особено важен момент за определене на бъдещата ни европейска визия. Няма да изброявам пространно. Е, многобройните заседания, проведени при нашето е, председателство, имахме две министерски е, срещи, поредица от важни заседания на ниво министри с стратегически партньори, среща на върха с Съединените щати и с Русия. Участвахме в форума за енергийна економичност, в форума на генералните директори на енергетиката. Имаше 20 на форума, както и многобройни конференции конференции. Е, по този начин председателството се вписа в тази така важна тема. Е, привлек привлякохме вниманието не само на политиците, но и на представителите на индустрията, на научните изследвания, е, за да могат да засекат своите виждания за биомасата, за, енер... за ядрената безопасност, за ветропарковете говорихме, а в 13.30 ще имаме много интересно разискване а, с представители на наша Европа и а, на научния свят а, в а, Двореца на науките. А, приканвам ви да участвате, ако проявявате интерес. Там ще говорим за дългосрочната визия. Мисля, че комисията ИТРЕ също интензивно работи през този период. Много се радваме, че са прияти първите четири делегирани акта в историята на европейската интеграция по отношение на енергийната ефективност на телевизорите, съдомиалните машини, пералните машини и хладилниците. Това бе сторено на 30 ноември по реда предвиден от Лисабонския договор. По същество. Нашата работа бе насочена към три основни приоритета – енергийна ефективност от една страна, потребителите от друга и инвестициите в инфраструктурата на трета. Няколко, пъти най... Няколко думи най-напред за потребителите. Белгийското председателство би искало наистина потребителя да е сърцевината на неговата работа при е, нашия мандат. Защото е, през последните 10 години е, се либерализира европейския енергиен пазар и сега е време за равносметка и да се прецени дали всички обещания за ползи за потребителите наистина са спазени. Бях много изненадан, че в сферата на енергетиката най-много жалби има от потребителите – Изследване е показало, че тук има и, и известна степен на уязвимост. Някои потребители нямат достъп до минималното количество енергия, което им е необходимо за да живеят нормално или пък не могат да плащат фактурите си. Доста е, са гражданите между 15 и 20 милиона, огромен брой, които са засегнати от този енергиен недоимък. Е, това е важно в нашата европейска година на борба е, с бедността. Имам предвид и резолюцията, прията от вашия парламент в този смисъл. Ще ще следим а, за той, защото наистина да се проведе до край дебатът за правата на потребителите. Един от нашите колеги, който 10 години участва а, в заседанията на а, съвета на министрите на енергетиката, каза, че за първ път от тези 10 години се говори а, за потребителя. За това е крайно време вече да подходим и ясно към правата на потребителите, както беше и вашето желание. На съвета голяма част от вниманието ще бъде насочено към тази проблематика. Докладът бе представен в много кратки срокове. Искам да благодаря на комисията и на нейния секретариат за това, че успяха да изготвят доклада за, повече, за по-малко от 3 месеца. Само някои цифри. 13% от европейското население, 65 милиона а, а, граждани, а, харчи за енергия два пъти повече, отколкото са среднонационалните а, стойности. 8% от гражданите а, са изпаднали в забава при плащане на фактурите си за електричество и отопление. А, Утре съветът по време на неофициалното си заседание ще е, приеме заключение. Е, ще се обърне особено внимание на е, потребителите в уязвимо положение. Това е и ясна част от нашите приоритети. Тук трябва работата да продължи. Приканваме комисията редовно да прави преглед на енергийния пазар от гледна точка на интересите на потребителите, нещо, което до сега не е правено, и също така да се координират по-добре инициативите, свързани а, с разходите за потребителите. А, енергийния форум, форума в Лондон, имам предвид тук, където ще, се създава мрежа на европейски посредници. Това допринася за функционирането на пазара. Радвам се, че за първи път стратегията за 2020 година, нещо, което също ще бъде обсъдено на съвета утре, комисията посвещава цял раздел на потребителя. това показва, че е, усилията на Белгийското председателство потребителят да влезе в дневния ред вече е, е, се ползват е, е, с резултат. Това е тема, която е, става все по-значима, както и технологичната е, сфера. Разбира се, има значение. Е, е, имаме нужда от интелигентни електромери, по това се работи вече. Е, все е, повече е, мои колеги. Е, е, в е, съвета смятат, че преди да се вземе е, каквото и да е решение в тази сфера, трябва да се правят сериозни социално-економически анализи и да се преценява дали технологичното развитие е полезно за потребителите. То не трябва да е полезно само за производителите и за търговците, които продават тези интелигентни електромери. Каквото и да правим в Европа, трябва да, в Европа трябва да е най-напред е, полезно за потребителя. Втора е, тема е енергийна ефективност. Е, е, един от големите приоритети на пакета е енергетика, климата. Тук Европа не постига необходимия напредък. Имаме значителен напредък от гледна точка на патентите, но знаем, че можем да си поставим и да си, постигнем много амбициозни цели които да ползват не само опазването на околната среда, но и покупателната способност на домакинствата и потребителите, както и създаването на работни места и иновациите. Не сме много оптимистично настроени обаче с оглед на първите цифрови резултати. При всички равни други условия през 2020 година Европа ще е, сведе само с 9% средното потребление на е, енергия, което е под заложените цели. Някои експерти ни казват, че до 2030 година би трябвало да постигнем 50%. Значи трябва тук да се надскочим. Имаме нужда от качествен скок. Тази тема трябва непрекъснато да бъде е, дискутирана на срещите на върха на неформалния съвет това бе тема през септември месец, а, утре ще бъде тема и на обяда. Защо на обяда? Не защото е маловажна темата, а защото на обяда се говори най-пряко и най-искрено от всички делегации. именно там се вижда, че темата стои на високо място в политическия дневен ред. Темата ще е, се върне също и на 4 февруари на заседанието Херман Ван Ромпо и неговите служби ще се погрижат за това нашите държавни и правителствени ръководители да се отнат към въпроса като към приоритетен Европа може да бъде лидер в енергийната ефективност което има връзка и е с независимостта на енергийните доставки. Необходима е обаче воля, несъмнено. Радвам се в това отношение, че парламентът и съветът успяха да постигнат съгласие за създаването на фонд. Знаете, че този е, фонд ще обере остатъците, както се казва на хубав френски, от неизползваните средства от плана за възстановяване, за економическо възстановяване. Те няма да бъдат върнати на държавите членки, а ще бъдат заделени в този нов фонд, който ще се отпуска за инициативи на местните органи за стимулиране на инициативи, свързани с енергийната ефективност. Това ще допринесе за постигане на нашите цели чрез усилията на местните органи. Знаем, че те са много важен лост за действие в економическата сфера. Освен това, те са най-близо до гражданите и в най-добро положение поставени, за да работят заедно с тях за постигане на целите. Последна приоритетна тема по време на нашето председателство инвестициите в инфраструктурата. Това е необходимост за да гарантираме доставките си. Това е необходимост за да създадем истински интегриран европейски пазар, а не е, съчетание от фрагментирани национални пазари. Това е и потребност, ако искаме да извършим тази индустриална революция, е, преминаването към енергиен микс с много по-устойчив характер, възползването от възобновяване възобновяеми енергийни източници и интелигентни мрежи. За тази цел са ни необходими все много важни инвестиции в инфраструктурата би трябвало да заделим повече от 52 милиарда евро годишно като инвестиции до 2020 година. Това е 2,5% от общите разходи на Съюза годишно. За да бъдем на висотата на очакванията. А след това трябва да има редовни инвестиции, за да поддържаме нивото. През 2009 година планът за възстановяване предвиди 4 милиарда за тези ангажименти. Е, макар да са със стратегически характер по всички изброени причини тези инвестиции, не се реализират е, те спонтанно на пазара. Е, някой път имаме сложна правна уредба, която се различава в различните държави. Има и економически трудности да се финансират тези инвестиции с пазарни методи. За това ни трябват стратегически планове, трябва да констатираме липсващите звена и да осигурим механизми за финансиране финансиране. Утре е, комисията ще отчете пред съвета докъде са е, стигнали 50 и 9 е, проекта във връзка с газа, във връзка с ветроенергията и съхраняването и отвеждането на, на, водород, на въглероден двуокис ще разберем точно колко средства са ангажирани, колко са отпуснати и колко са изразходвани. Е, ще имаме е, цяла сесия в присъствието на Европейската инвестиционна е, банка и на представители на мрежите. утре ще се върнем на този въпрос, когато разискваме съобщението на Комисията за инфраструктурата с Хоризонт 2020 година. Искам също е, да е, ви припомня една тема, е, която бе много скъпа на Белгийското председателство. Ще подпишем утре сътрудничество, споразумение за сътрудничество между 10 държави, 9 държави членки и една трета страна, граничещи с Северно море, с оглед разработването на мрежа за ветроенергия от ветрогенератори, разположени в морето. А, много се радвам, че при Белгийско председателство имаше така по-бързи стъпки за осъществяване на а, тази инициатива, а, защото Белгия доста рано предприе а, мерки а, за осъществяване на това сътрудничество. А, нашия потенциал тук е а, огромен. А, ние към 2050 година можем да а, изпълняваме ползваме е, почти 50% енергия, идваща от възобновяеми източници. Е, и за това е, трябва да поемем амбициозни ангажименти на ниво Европейски съюз максимално бързо. Това са теми, които редовно разискваме на заседанията на Европейския съвет. Господин председателю, драги колеги, бързичко исках да ви запозная с напредъка, който сме постигнали. Очаквам въпросите, които ще ми зададете преди да ви отстъпя думата. Искам да кажа, че сме много удовлетворени от ясното си сътрудничество с Испанското председателство, което ни предшестваше, с Унгарското председателство, което ще встъпи на наше място от 1 януари. Много добре брой е сътрудничеството ни с колегата Андраш Силаги, който ще поеме моите функции от 1 януари. Утре ще имаме възможност а, да а, поговорим по-подробно и за прехода между председателствата. А, сега очаквам вашите въпроси. Благодаря. Благодаря, господин министър. На първо място за вашето изложение и на второ за отличното сътрудничество между вас и нас през последните 6 месеца. Мисля, че една от вашите ключови тези беше много важно. Явно трите председателства работеха така съвместно, така че никой да не започва от нулата в своите 6 месеца. Испанско, бългийско и унгарско работеха отлично. Благодаря, госпожа Сижели. Благодаря, господин министър, за това много интересно въведение. Получихме значителна информация за вашата работа и за събитията, които а, следват в близко бъдеще. Както разбрахме, а, разбрахме какви са бългийските приоритети и аз искам да коментирам в същия дух, в който вие говорихте, т.е. какви ще са бъдещите теми, дискутирани от енергийните министри. Първо ще се спра на нещо, което е европейски въпрос, несъмнено, и към него трябва да се подходи много сериозно. Това е въпроса за прилагане на законодателството. Имаме втория либерализационен пакет, третия либерализационен пакет, но дори при втория имаме проблеми и не ми се ще да мисля каква ще е съдбата на третия. Вярно е, че Европейската комисия носи отговорности тук, но именно министерствата са унези, които могат да свършат много повече, да постигнат много по-добри резултати в прилагането на законодателството. И аз бих искал това да бъде важна тема на срещите на министрите. Второ, през последните няколко години в контекст на енергетиката разработихме редица стратегически документи. Аз ще се осмеля да кажа, че дори повече отколкото са ни нужни. Тоест, ние разполагаме с такива стратегически инструменти, за да постигнем целите си, но никога не ги постигаме. После ние не продължаваме да разработваме конкретните документи за промишления сектор – а това, което ни е нужно е дългосрочна стабилност, е, предсказуемост, е, цели, които да не бъдат е, променяни всяка следваща година. Що се отнася до стратегията за 2020 година, комисията обяви дори тази за 2300, но това, което ни е необходимо е стратегията за следващите 5 години до 2015, за да гарантираме една сигурност и економиката да бъде така по-целеустремена в инвестициите. Трето, вие споменахте дискусиите по финансиране на енергийната инфраструктура. Мисля, че трябва да разговаряме повече за а, взаимовръзката и последователността между различните а, документи Знаем, че ако искаме да намалим емисиите, трябва в контекста на енергетиката да приключим единния пазар. Тоест, тези многобройни механизми за финансиране до известна степен подкопават вътрешния пазар. Т.е. трябва да обединим, да има взаимовръзка между отделните механизми. Сега не сме постигнали необходимото в областта на енергетиката и климата. Аз съм съгласна с вас, че трябва да положим повече усилия и че е на работен обяд ще го обсъдите. Но аз знам какво ще кажат министрите. Ще кажат, да, трябва да положим повече усилия, това е, е наш приоритет, но едва ли нещо ще се случи. Затова аз ви питам, Имате ли по-конкретни, осезаеми предложения как да постигнем повече, по-високи резултати в областта на енергийната ефективност и дали смятате, че само юридически задължителните цели в областта на енергийната ефективност са достатъчни за постигане на добри резултати. Благодаря. Благодаря, Благодаря, господин председателю, госпожа Меркис. Искам да ви благодаря, че сте с нас тази сутрин. И ви поздравявам за усилената работа, която несъмнено ще бъде добра основа за едно устойчиво енергийно бъдеще на Европейския съюз. Виждам, че споменахте и темата за енергийната бедност. Добро начало сте положили, но трябва още много да се работи. Например, дефинициите на мрежите, статистиката. Цялата работа в тези области трябва да продължи. Искам да се спра сега на един въпрос, който явно и за вас е важен за крилата на потребителите. Ние в Итре често се спираме на тази тема. Вчера беше един студен ден и аз дори записа, завидях едно ято пингвини. Така, пред... Тоест, а, искам да кажа, че Европейската комисия трябва да е по-смела в предложенията си в тази област. 44 милиона евро могат да се спестат до 2020 година посредством енергийни економики в отоплителната система, бойлери, домакински уреди и така нататък. Но за да постигнем всичко това, трябва да положим по-големи условия. Неодавна приехме регламент за енергийното етикиране, в, етикетиране в целия Европейски съюз. Спестяването на енергия, економиите са нещо, за което аз съм голям ентусиаст. До 2020 казвате, че трябва да надхвърлим 50% економии, но като че ли нашите цели не са задължителни. Добре е да приемем задължителни цели възможно най-скоро. Задължителните цели може да не са най-добрия начин за постигане на а, целите ни, но а, мисля, че ако искаме да постигнем минимум от 20% снижаване на енергийните разходи, трябва час по-скоро да изградим рамката, за да можем да работим в тази посока. И на последно място – вие говорихте за фондовете. Или по-точно фонда за насърчаване на генериране на енергия на местно ниво. Аз мисля, че този цял въпрос по казва а, големи слабости. Всъщност няма такова нещо. Вие казвате, че трябва да дадем възможност на потребителите не само да економисват енергия, но и да я произвеждат. Също искам да ви запитам дали възнамерявате а, да гарантирате положение, при което фонда наистина ще насърчава този род дейности държавите членки. Разбира се, ще играят голяма роля. Просто да ни кажете какво възнамерявате да направите последните дни на вашето ротационно председателство, за да насърчите държавите членки в тази посока. Господин Оди, благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин министър за вниманието, което ни оказва. Искам да ви поздравя за всичко, което сторихте при Белгийското председателство. Вие оставихте знак е, в процеса на Европейския съюз. Е, е, ще е, приветстваме нашите унгарски е, приятели, но е, смятам, че вие свършихте изключителна работа. Е, четири бележки. Вие говорихте за енергийната ефективност и фонда е, за подпомагане на местните органи. Е, нека не умножаваме структурите. Имаме много такива европейски структури с председатели, с директори. Това струва скъпо. По въпроса за потребителите. В продължение на години ние строихме европейския пазар, опирайки се върху потребителите, а сега проявяваме интерес към производителите. Мисля, че наистина е добре да обърнем вниманието си отново към потребителя. Справо казвате, че гражданите са малко изненадани от последиците на либерализацията. Те си мислиха, че цените ще паднат, а пък цените вместо това се вдигат. Искам да ви попитам дали имаме интерес а, да предприемаме а, парламентарни инициативи във връзка с защитата на потребителите, а, специално що се отнася до енергетиката. В момента има директива, която се разисква. Трето, енергийното потребление. Вие споменахте френското председателство и преговорите през 2008 година. Какво мислите за предложението да създадем механизъм за въглеродните емисии? Имаше идеи от Европейската комисия да се направи специално проучване сред засегнатите предприятия. Вие а, говорихте също така на четвърто място за Европейската инвестиционна банка. Не я слагайте на а, всяко гърне меродия, защото а, трудно е за Европейския съюз да инвестира. Като всяка кредитна институция, а, ние а, а, някак не проявяваме необходимото внимание. Тя трябва да не губи рейтинга си от тройно А. Тя трябва да си остане истинска банка – мисля, че е дошъл момента, поне според някой, да направим секция инвестиции в бюджета на Европейския съюз за Дезертек, за ИТЕР, за всичките големи инфраструктурни проекти, които сме разработили. Що се отнася до инфраструктурата? Вчера зададох въпрос на комисаря Етингер. Не, че чух отговор, но а, имате ли мнение а, за а, предприятията за общи покупки на газ в Каспийския регион. Е, защото е, комисията така има странни виждания по въпроса. Имате ли вие намерения в тази посока? И а, е, а, още един въпрос, на който господин Атингер наистина не отговори вчера. Ние, гражданите, ние като представители на гражданите, можем ли да получим уверение, че а, мрежите, за пренос на газ и електричество ще е, останат в наша собственост. Защото е, колкото повече либерализираме, толкова по-малко сигурни сме кой какво притежава. Е, ще имаме ли политически уверение, че съществува контрол и че утре Газпром няма да се окаже собственик на цялата ни мрежа, че китайците няма да използват скрити или не толкова скрити механизми за инвестиции и да придобият мрежи. Това вече е тревога за нашите граждани. Те искат да са убедени, че ще имаме собственост върху мрежите, които ни принадлежат. Колегата Хипнер. Благодаря. Господин председател, господин министри. В края на едно председателство е удобно време, подходящо време за обобщение на резултатите. Аз мисля, че вие лично отбелязахте личен успех, но кои задачи смятате, че ще възложите като приоритетни на следващото унгарското председателство. Вие споменахте ефективността и това бе потвърдено и от няколко колеги. Това е една област, която е обект на загриженост. Казвате, че се очаква целта от 20% економик. Ние едва ли ще бъде постигната а, до 2020 година и е твърде високо за 13% от европейците. Какви мерки ще се вземат, за да се гарантира изпълнението на тази цел 20% снижаване на, а, на енергийните разходи? какви инвестиции ще се направят. Дали инвестиции, за да се компенсират загубите по мрежите или да се, ще се търсят други източници, по-малки централи, които да са по-близо до потребителите. Дали не трябва да внесем изменения в законодателството. Например, очаквате ли от нас да променим известни закони, за да подсигурим економии в, енергия, в, е, е, енергетиката, ако е възможно. Тоест, искам да знам кои елементи и кои части на директиви ще трябва да бъдат променени. Благодаря, господин Балчитис. Благодаря, господин министр, за ясната визия, която ни представихте за енергетиката до 2050 година. Това е дългосрочната перспектива. Сигурно ще се съгласите с мен обаче, че докато стигнем до тази дата, някои неща ще се случат, що се отнася до мястото на институциите, които споменахме днес. Съгласен съм с господин Оди, който каза, че когато някои държави членки започнат да либерализират енергийния си пазар, и ако имат е, сериозни съоръжения, като атомни електроцентрали, но не притежават финансови средства, те тогава ще бъдат изправени пред заплахата някой частен стратегически инвеститор да поеме контрола над енергийните мрежи, които са изградени със средства от Европейския съюз. Според мен ние трябва да разработим една по-хармонизирана политика в тази област. Не смятате ли, че дори и сега трябва да започнем да мислим мислим за желанията и намеренията на държавите членки и да ги координираме в рамките на Европейския съюз. Тогава бихме имали много по-ясна представа за положението на нещата. Същия въпрос зададох и на комисаря Отингер би трябвало да разработваме планове на държавите членки за дългосрочното бъдеще и да отправяме препоръки и предложения на тези държави членки, които се нуждаят от нови идеи за използване на възобновяемите енергийни източници. По този начин ще спестим и време и средства, а в бъдеще ще сме в състояние да изградим единен, обединен енергиен пазар в Европейския съюз. Минавам към следващия си въпрос председателят на парламента, господин Пузек и съвета, излязоха с някои изявления за необходимостта от създаването на работна група за закупуване на енергийни източници от трети страни. Кога ще започне работа тази целева работна група? Благодаря за тези въпроси. Господин министърът има думата. Merci. Благодаря. Госпожи и господа, драги е, колеги, най-напред няколко думи отново за енергийната ефективност, тъй като е, мнозина от вас е, зададоха този въпрос. Радвам се на него, това означава, че темата се радва на вниманието, което и се дължи. Вие познавате дебата колкото мен. Как да подходим? вашия е, парламент разисква доклад на господин Бранштайн, е, коментарите на е, госпожа Бубинска. Говори се за поставяне на задължителни цели. Мисля, че преди това обаче имаме още какво да свършим преди да си зададем задължителни цели, за да може енергийната ефективност отново да се превърне или по-скоро да се превърне в приоритет номер едно в енергетиката в Европейския е, съюз. Вземете а, е, пакета а, е, климат, енергетика, а, въглероден двуокис, ВЕИ и енергийна ефективност. Аз винаги съм смятал, че да не се потребява е най-добре а, колкото по-малко консумирате, толкова по-добре, отколкото по-възобновяеми източници, толкова по-добре. Това е а, устойчивата политика от гледна точка на опазване на околната среда и обществено-економическо развитие. Същевременно в пакета енергетика климат констатирам, а, че а, този приоритет е най-малко застъпен. Това трябва да се поправи. Значи на 4 февруари Европейският съвет цитира сред приоритетите си енергийната ефективност. Това е хубаво. В стратегията за 2020 година на комисията е енергийната ефективност също е посочена сред трите или четирите приоритета. Това е хубаво, но от спомената в трите или четирите приоритета тя трябва да стане първи приоритет всъщност всички европейски институции трябва да я зададат като основна цел. Европейският съюз да бъде лидер световен в енергийната ефективност към 2020-350 година. Тогава можем да изведем някои конкретни ангажименти. Е, които отиват по-далеч от правеното днес. Най-вече тук трябва да е, се съсредоточим върху стандартизацията. Е, стандартите са ефикасен инструмент. Днес цитирах и други инструменти, делегираните актове. Стандартизацията е имал а, е, впечатляващо отражение в автомобилостроенето. А, е, в продължение на години ритахме срещу стандартите, откакто минахме а, е, към задължителни а, стандарти, нивото на а, емисии все по-устойчиво спада. Е, макар, че в началото се смяташе, че стандартите много трудно ще бъдат е, е, постигнати, изпълнени. Оказа се, че не е толкова трудно на практика и това се признава от автомобилостроенето. Да, разбира се, съгласен съм с госпожа Сизи, че трябва да се каже на индустрията къде да инвестира, трябва да се продължи стандартизацията и да се а, определят онези браншове, в които нямаме стандарти. Не за удоволствието да се занимаваме с бюрокрация, не защото искаме всичко да стандартизираме. Ако искаме да станем световен лидер в промишлеността, трябва да знаем какви цели си поставяме. А, в Белгия създаваме Федерална агенция за околна среда. И а, целта на тази агенция ще бъде във всички браншове, където няма стандарти, такива да бъдат създадени. Не заради удоволствието от бюрократичната работа. А, това трябва да се признае като а, за правомерна а, цел и а, трябва постепенно и постоянно да се работи по а, стандартите. А, котлите, например, а, а, остъкляването с. А, свръхизолиращи средства. Има толкова много нововведения в строителството и обзавеждането, при които няма никакви стандарти. И за това стигаме до абсурди. за 10-20 години работа разходите ни при ремонти растат. Вижте в Съединените щати, агенциите, които работят в тази сфера, разработват огромен брой стандарти. И това а, се прави а, с подкрепата на техните научно-изследователски институти и индустрии, а, браншове. А, въпреки, че липсват понякога задължителни стандарти. А, на второ място, научните изследвания. Енергийната ефективност трябва да заеме челно място и в научните изследвания. Това е също а, закономерна цел на Европейския съюз. Добре се справяме, но винаги можем да постигнем повече. И трето, другите средства за обществена подкрепа, може да се говори и за субсидии, и за съфинансиране, но нека не извеждаме финансирането пред другите важни аспекти. Първо, стандарти, които ориентират правилно предприятията и след това а, да мислим за финансиране. А, публичните услуги, а, както е предвидено в а, втория енергиен пакет, а, задължението за всеобщо обслужване с цел да навлязат технологии. Мисля, а, е, че така ще постигнем, защото а, нашите цели от думи да се превърнат в дела. Е, дебата все още не е приключил в съвета и за това аз като председател на съвета не мога да ви дам а, е, конкретен отговор а, е, за задължителните цели. А, това а, не е предназначено а, да притеснява или държавите членки, или предприятията и производителите а, ние а, би трябвало да им зададем ясни ориентири. Е, госпожа Сизел, съгласен съм с вас, много важно е всяка държава членка да въведе в националното си законодателство до следващата пролет третия енергиен пакет, а комисията трябва да си върши работата, да контролира въвеждането и да го следи. Ние трябва да зададем ясни и задължителни цели. Това е много полезно за държавите членки. Е, всъщност, е, е, моята страна едва преди два дни изготви и внесе плана си за възобновяеми енергийни източници. И това се оказа много интересна работа, за да отговорим на въпросите на Европейската комисия. За да покажем как ще осъществим задължителните цели, трябваше да се консултираме с всички нива на власт. Регионални, федерални, с производствените браншове, с научно-изследователските институти и така успяхме е, да е, започнем един процес на колективен динамичен размисъл. Мисля, че по отношение на енергийната ефективност също ни трябва а, е, една многоаспектна мобилизация, която ще бъде полезна за всички в различни сектори. Нашите парламенти още не са а, сигурни а, дали тези задължителни е, цели а, могат да изиграят ролята на положителен стимул, на лост с положително въздействие. Е, те се страхуват, че ще е, се превърнат задължителните цели в ограничения. Не, по-добре е да се дадат задължителни цели, вместо всичко да е размазано и неясно. Затова задължителните цели са важен инструмент. Поставихте ми поредица от въпроси, които са извън програмата на председателство, като те са свързани с общо политически интереси. Няма да припомня всички, по някои от тях съветът не е взел отношение и за това, ако вземам отношение, то е в лично качество, а не като председател на съвета. Трябва ли да имаме данък върху емисиите въглероден двуокис на границите? Аз винаги съм бил за, но трябва да знаем дали това ще ни бъде полезно. Знаем какви са различията между държавите членки. Е, е, е, дяловете в брутния износ на съответните продукти, да, това е вярно, обаче трябва да се ползваме от историческия си опит. Общата външна тарифа. Нищо не е създало такава солидарност между държавите членки, както общата външна тарифа. Това създаде солидарност и единство между нашите производители от една страна, нашите износители и така събрахме средства за да захранваме бюджета на Европейския съюз. Така че можем да направим една обща митническа тарифа, така да се каже, по отношение на емисиите на въглероден двуокис. Това ще защити нашите производители и ще даде необходимите средства, които да насочим, примерно в реконверсия на някои сектори, социално обучение и други полезни дейности. Този дебат не е на така челно място, колкото заслужава, защото за Европа всъщност представлява много голям интерес облагането на тези спекулативни потоци. Втори фундаментален въпрос. До сега говорихме а, за солидарност преди всичко в отбранителна посока. А, значи, когато има недостиг на газ, ще се уведомяваме взаимно, ще споделяме а, източници и доставки в случай на криза. А, по време на срещата на върха а, с Русия, а, преди няколко дни а, постигнахме много удовлетворителни резултати, но оставаме в отбранителна позиция. А, както а, комисарят Етингер, така и Карл Дегюхт а, често говорят за това. Необходим ни е този рефлекс на солидарност по-настъпателен в две посоки поне доставки, северен, южен поток и освен това търговски постъпки спрямо основните ни доставчици. Ако нямаме солидарност, в някакъв момент ще имаме е, инфраструктура, която е, не се използва достатъчно ако а, е, а, е, имаме инфраструктура на Атлантическия океан и на а, е, а, други места, ще, ако ни липсва солидарност, ще се окаже, а, че сме построили инфраструктура, която се отразява в сметките на Те обаче в 2040 година а, нямаме необходимото единство и това ще е знак за лошо управление. Сега, вземам предвид казаното от вас за Европейската инвестиционна банка. Тя действа много внимателно, много скрупулезно, разглежда всяко искане за инвестиции, за да осигури своята печалба и рентабилност. Когато е, говорим за е, транспорта, трябва много внимателно да изчисляваме е, разходите, да правим разчетите. И това се вижда в нейните разисквания. Но когато а, говорим а, за а, Лисабонски договор, не мога да ви кажа дали ще могат да се а, снижат а, обществените разходи. До сега сме имали вертикална интеграция, а след това сме регулирали значи въпросът за собствеността не е поставен в договора. Значи обществената собственост не е забранена, но не трябва да има и предимство пред другите форми на собственост. Логиката на пазара е да създаде кон... възможност за конкуренция. Сега, това е, въпросът за собствеността. Трябва да го подхванем от нулата както казваме на хубав френски. Господин Оди, мисля, че на този етап в съвета и в комисията вниманието, което се отделя на този въпрос е твърде ограничено. Дали имаме прекалено много инструменти за финансиране? Мисля, че като погледнем стратегическите документи, създадени напоследък в Европа, оставаме с впечатление за прекалено много инструменти. Логиката ни е безупречна. Най-напред имаме климат енергетика като пакет. След това а, определихме целите към 2020 година, направихме и пакета за инфраструктурата. Глобална стратегия за постигане на всички цели. А от там правим финансовите инструменти проект по проект. Не мисля, че тук е, имаме разхищение или е, че е, на лице някаква многотия. Не, напротив, ние следваме определена логика. Така че към 2050 година да сме наясно какво ще правим. Това е дългосрочната визия. И след това да въведем необходимите инструменти по отношение на инфраструктурата, научните изследвания, развитието на технологията, все с оглед на дългосрочните цели. Мисля, че ако така постъпим, ще запазим а, тази вътрешна логика на досега предприетите действия. По този начин, смятам, господин председател, отговорих по същество на голямата част от зададените въпроси. Благодаря. Искам да ви благодаря от името на членовете на комисията за предоставената информация. Благодаря ви за чудесното сътрудничество, което имахме през изминалите 6 месеца. Закривам заседанието.